тема. Утре ще гласуваме в 12. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно докладът на господин Ковал относно приоритетите в отношенията между Европейския съюз и държавите от източното партньорство. Комисарът Тихе ще е, представлява Европейската комисия. Сега давам думата на докладчика господин Ковал. 4 минути. Господин Ковал е, кихна и ще му кажа на здраве преди да започне да говори. Благодаря, господин председателю. Този дебат в известна степен ще обобщи това, което сме постигнали в източното партньорство през последните пет години. Ще можем в тази връзка да отправим послание и към бъдещето. Това по-скоро ще са един вид доказателства, не толкова послание. Благодаря ще видим каква е позицията на комисията и а, каква ще е нашата позиция, какви ще са действията ам, по време на следващия законодателен мандат. В доклада има и глава за Украина. Като си има предвид събитията в момента, ам, има питающа нужда от а, спешни действия. Нашите действия, свързани с източното партньорство, са много важни. И ако тези действия са успешни, ще се почувства този успех и в нашите източни партньори. Молдова и Грузия ще са много важни в рамките на партньорството. И самата идея за източното партньорство също ще изиграе важна роля. Ние нямаме време. Подобни действия са предприяти от нашията голям съсед в по отношение на Молдова и Грузия. Знаем колко ще е висока цената, ако не предприемем действия. Ето защо насърчавам всички ам, вас съвместно да предприемем действия. Трябва да дадем възможност на нашите източни партньори е, да действат съгласно техните законодателни рамки и да противодействат на корупцията. Да подкрепим и господин Ценюк в Украина. Той е като професор Балцерович за Украина. През 1917 година ние изживяхме тази февруарска революция и ако не помогнем на Ценюк, на Молдова и Грузия, хората просто ще престанат да ни се доверяват и ще сп, ем, от това ще извлече ползи единствено Русия. Източното партньорство е нещо, което е, много добро като идея. в рамките на партньорството могат да се предвидят програми за студенти от тези страни, от Беларус, Молдова, е, Грузия и Украина. Необходимо е да се об, е, извършва обмен на знания, да се обсъждат различни теми, между тези страни. Нашата перспектива е политическата такава. Ние им казваме, че Европа е там, където сме ние, но ако отправим поглед към бъдещето, трябва да сме много добре подготвени, защото ще стигнем това място утре. Трябва да обучим ам, съответните хора, които да ам, осъществяват комуникацията. Днес нашите партньори е, се намират в една много трудна ситуация. Когато е, говорим за енергетика, можем да сме от полза. Не смятам, че имаме много голяма възможност да обменим мнения, е, но имахме един много добър период на сътрудничество. И сега сме на етап приключване на това наше сътрудничество. По време на тази сесия и по време на нашите срещи трябва да направим всичко възможно, а, така че да окажем съдействие на тези хора в а, Киев, а, тези хора, които са на Майдана и които са в Кишинев да им дадем възможност да се радват на едно по-добро бъдеще. Благодаря, господин Ковал. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Ще започнем с госпожа Шквичан. Много е активна Харватия. Благодаря, господин председател. Надявам се, че това ще бъде само един от взаимосвързаните доклади. Ние ще обсъдим тази седмица и положението в Украина. А, както беше казано, положението в Украина, Украина фактически промени посоката на, на този доклад. Сигурността а, и благосъстоянието на страните от нашето източно партньорство за нас е все, са все по-важни те са наши партньори по собствена воля. Но като че ли това не е достатъчен стимул за тяхното развитие и по-нататъчен прогрес. Трябва да укрепим многостранното измерение на източното партньорство, за да може да поддържаме климатът на партньорство – да подкрепяме окончателната цел, а това е тяхното политическо приемане в Съюза, но също така не по-малко важно е економическото интегриране на тези страни. В много от тях са необходими по-нататъчни демократични реформи. Ние трябва да им предоставим нашият опит. Благодаря. А сега госпожа Ружа Томашич също от Харватия. Напълно съм съгласна с стратегиите и политиките, които целят засилването на демократичните способности и стабилизирането на страните в съседство до Европейския съюз. Страните от източното партньорство са важни за съюза и напредъкът ни им е много важен. Трудно е за страни, които идват от история, в която са преживели комунизъм, трудно могат да се пренастроят. Аз мога да го кажа и моята страна трябваше да се разви с доста стереотипи, докато, с, а, докато а, се а, връщаше към общоевропейските ценности. Особено не можем да си мерим силите с Русия. Можем обаче да помогнем тези страни да запазят суверенитета и териториалната си цялост. Благодаря, господин председател. Аз бих искал да поздравя докладчика и комисаря Фюле, който е тук сред нас в този късен час. Абсолютно съм съгласен с господин Ковал, че обстоятелствата се промениха и така се промениха и целите заложени в доклада. Ще кажа нещо съвсем накратко. Очевидно, политиката свързана с личното партньорство първоначално имаше за цел да заздрави връзките между тези страни и Европейския съюз. Събитията обаче, а, които ам, се случиха в Украина, показаха, че някои механизми трябва да бъдат променени. Европейския съюз трябва да поеме ангажмент към тези страни, да подкрепи промените, които се случват в тях. Думите да преминат в дела. Госпожа Любчева. Запрошиме, пани посол, забрани гласа на zakończenie дебата КЕЧДИАЙ. Благодаря, господин председател. С приемането на този доклад трябва да покажем зрелостта на хора, които умеят да учат уроците от ситуациите, през които преминават. Източното партньорство е поставено на изпитание, защото само някои от страните са негови ясни привърженици и при тях не сме свидетели на някаква неудовлетвореност или колебания това са европейски страни съвсем естествено е да се стремят към общите европейски ценности. проблемът е в това дали и доколко европейският съюз ще съумее да използва потенциала за интеграция в икономически социален морален за гражданите на тези страни аспект при запазване на тяхното етническо езиково културно разнообразие и суверенитет без революционен ентусиазъм с източното партньорство имаме шанс да преодолеем поне част от проблемите които успяхме да генерираме в отношенията с украйна. нека потърсим по дълбоко сътрудничество в областта на образованието и гражданското сътрудничество. именно изпитанията пред които ни поставиха отношенията с украйна трябва да направят нашите послания по ясни по конкретни по точни към страните от източното партньорство което трябва да се превърне в партньорство от взаимен интерес. Благодаря. Dziękuję bardzo pani poseł. I gdyby pan komisarz zechciał mówić po czesku. Благодаря. Аз ще говоря на чешки. А, ще говорите на чешки? А, в такъв случай а, а, ще имаме истински дебат, достоен за източното партньорство. Давам думата на господин комисара. А, какво ще кажете, господин комисар? На какъв език ще говорите? Благодаря. Господин председател, това не ми се е случило все още в пленарна зала. Uh, uh, Скъпи Павел, дойдох за да подкрепя твоите послания. Съгласен съм, че има друг а, раздел, който се отнася до Украина, защото там историята се пише и в момента. Иначе съм на твоя страна, а именно посланията в твоя доклад са важни и актуални. С ваше позволение ще се спра на някои от тях, ще ги подсиля, като добавя и е, онова, което е важно и според мен. А с ваше позволение ще разделя изказването на три части. В първата част ми се ще е да се спра на източното партньорство като цяло. В това отношение искам да отбележа следното. Първо, важно е да не забравяме целта на това специално партньорство. А тя е да помогнем на нашите партньори да е, е, постигнат това, което са си поставили със собствената си амбиция. Много е важно постиженията да им идват отвътре. Второ, за което и ние трябва да си припомняме понякога. Най-важното е да се възползваме от широката гама от а, е, инструменти. Във вашия доклад те са изброени всички двустранни, многостранни формати, секторно сътрудничество, начин на взаимодействие, формални и неофициални формати. От една страна имаме формалните, от друга страна т.е. министерските срещи, от друга страна а, различните форми на сътрудничество, които имат по не толкова официален а, ранг. Искам също е, да кажа, че съм съгласен с доклада, е, който подчертава необходимостта да съчетаем приобщаващия характер на, на източното партньорство с диференциация. Това означава да се постараем да привлечем за участие всички наши партньори и да изградим една рамка в контекста на общото източно партньорство, приемлива за всички тях. И накрая това не е усмирителна риза. Само един е въпросът, по който не може да се водат преговори, а именно ценностната система, върху която се гради нашето партньорство и принципите и. Но ние подкрепяме е, усилията на страните, които са ангажирали с извършването на много по-задълбочени реформи и а, е, са поискали по-тясно сътрудничество и са сприели нашата реакция към а, техния призив за засилване на политическото асоцииране и економическото сътрудничество, е, имам предвид а, и а, Молдова, и Грузия и Украина. Ще се спра а, накратко и на тема, която особено днес, когато всички ние имаме склонност да гледаме назад и да раздаваме оценки и да казваме какво е станало както трябва и какво се е объркало. Аз а, искам да ви похваля, че няма такава настройка във вашия доклад, а това е много важно. И първо, асоциация Споразумението за асоцииране и когато говоря за него винаги имам предвид и споразумението за дълбоко, за задълбочено а, тър, а, задълбочени търговски отношения трябва винаги да вървят заедно. Трябва да се зачитат и това се прави традиционните отношения на нашите партньори с техните съседи и а, да се насочат усилия към насърчаване и задълбочаване на тези дърговски усилия, а не в обратна посока. Трето, ние не предлагаме някаква готова схема за реформа, а по-скоро предлагаме едно комплексно многоизмерно сътрудничество. Това е основата за интеграцията и се придружава от законовият, от принципите на законовия ред, редица други демократични принципи, без които невъзможно да се реализира една цялостна задълбочена економическа реформа. Четвърто, предлагаме това, което вече е дало доказателства за добри резултати. Източното партньорство не е някаква лаборатория. Ние не провеждаме тестове и експерименти. Спомням си, а, като вчера пред очите ми е а, нещо, сигурен съм, че на Павел ще му харесат 90-те години. Какъв беше БВП на Полша 90-те години? Долу-горе, като на много ниско развиваща се страна а, нуждаещ се от развитие стране. Но след това преодоляхме тази бездна на бедността и няколко години по-късно разликата е, между БВП на глава от населението се промени така, че нарасна четирикратно. А, а по отношение на украинските а, е, данни, а, защото в Польша се отвои, а в Украина спадна двойно. На пето място, ние работим с официалните органи, но и с други партньори, а именно гражданското общество. Така партньорството е по-жизнеутвърждаващо. Жизне е, а, на следващо място, ние имаме твърда позиция и сме, е, заставаме рамо до рамо с нашите партньори, мобилизирайки всички инструменти на солидарност, когато срещу тях се изправи, те се изправят срещу натиск. На следващо място, в дългосрочен план нашите политики са насочени към интегриране, към една търговска, е, една е, търговия която да стига до Владивосток. И това, което ние предлагаме е, е казват избор между Брюксел и Москва, между изтока и запада. Такива приказки са пропаганда. Така говорят онези, които игнорират а, нашата отдавнашна покана за диалог а, по тези въпроси. Същевременно се налагат военни мерки по отношение на съседни страни. И, и е знак на ирония, че тази седмица чак ще се събере двустранната група с Руската федерация, която ще разглежда въпроси, които от срещната страна като че ли концептуално среща затруднения и има нужда от пояснения, докато ние нямаме такива. И накрая, вие казвате в доклада си, че тази седмица ще се проведат редица дискусии тук в Страсбург. Ще ви запозная отново само с няколко думи с това, което държавите членки подчертават през изминалата седмица. Осъждаме силно непровокираните действия на Руската федерация срещу териториалния суверенитет на Украина и това би могло да доведе до, до, до дълбоки последици в редица отношения, в нашите отношения. Такъв етап не сме стигнали и се надяваме, че затруднения ще се преодолеят. Така стигам до последната си точка. Много от партньорите ясно очертават аспирациите си към Европейския съюз. Дълго чакахме, твърде дълго, за да преценим как да отговорим на тези надежди. На последният ту си заседание съветът в дебата за Украина взе решение, че Споразумението за асоцииране не е крайна цел в взаимоотношенията си трудничеството с Украина. А това е важно като факт, тъй като единствено в духа на член 49 от Лисабонския договор ще може да се възползват те от а, възможности за споразумението за асоцииране. Благодаря ви още веднъж за този важен дебат и за вашия доклад. Благодаря ви много, господин комисар. Аз също се присъединявам към ръкоплясканията след вашето изказване. Приключваме дебата. Ще гласуваме в сряда в 12 по тази тема. Искам, госпо, госпожи и господа, да ви припомня, че следващото заседание е утре на 11 март 2014 година от